De heer президент. Ама е ли? Председателят. Ау, <coughs> не чукай! Откривам заседанието. Добро утро на всички. Първа точка от дневния